Довеждане, госпожо комисар. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Общо разискване по регионалната политика. Започваме с първия доклад. Петро Константин Лухан и госпожа Рамона Николе Манеско. Следващия доклад. Давам думата първо на господин Лухан. Имате 4 минути. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Благодаря ви, господин председател. Колеги, в този доклад искаме да отговорим на въпроса, залегнал залегна в залавието. Как да се постигне действително териториално социално-економическо сближаване в ЕС, което е задължително условие за конкурентоспособност на световно равнище. Ние поставяме акцента върху осъществяването на политиката на сближаване. Трябва да се признае, че разликите между 270-те и една области в Европейския съюз са много големи. Ако в най-развитата средния БВП 300% е от, т.е. над средното равнище на БВП в Европейския съюз, в най-бедната е 26 има много различен ритъм на економически растеж и на развитие. Ако се сравняваме с нашите конкуренти в световен мащаб в рамките на стратегията до 2020 година е необходимо да развиваме стратегическите области и да гледаме не само вътре, а извън Европейския съюз. Повишаването на конкуренцията е сложна задача, защото освен кризата трябва да се отговори на други важни предизвикателства. Приспособяването към глобализацията, демографските промени, промените в климата и всички проблеми, свързани с енергийната сигурност. Ролята на политиката на сближаване в рамките на стратегията до 2020 година е, е безспорна. Тази политика трябва да бъде приспособена към целите на стратегията до 20-та година, като същевременно си остане независима. Целите на стратегията могат да бъдат осъществени по-лесно, ако се засили координацията на научно-изследователските иновационни програми, програми от една страна и програмите за сближаване от друга страна. Освен това, трябва да се подкрепят големите проекти, които ще гарантират економически растеж и устойчиво развитие на регионите. Трябва да се отдаде особено значение на инвестициите в инфраструктура, транспортна, телекомуникационна, информационна, социална, за научно-изследователска дейност, областта на околната среда инфраструктурата във всички тези области ще е, гарантира достъп на всички европейски граждани и равен шанс за участие в е, е, потенциала за развитие. Трябва да се отчита спецификата на различните региони, за да може да им се позволи да донасят всеки своята полза и да се поощрява прилагането на принципа на децентрализация при използването на европейските фондове. Трябва да се поощрява конкурентоспособността и в това отношение да не се забравя важната роля на малките и средни предприятия трябва да им се даде достъп до европейското финансиране и до всички други източници на финансиране. Трябва да се подкрепи економическата конкурентоспособност. Трябва да продължим да упростяваме процедурите за ползване на средства от европейските фондове, които трябва да станат по-гъвкави вътрешния, брутни вътрешен продукт трябва да бъде основния критерий за допустимост за участие на регионите в политиката на сближаване и да, в случая е много важно също да се използва партньорството между обществени държавни и частния сектор. За да бъдем конкурентноспособни, мисля, че част от средствата, които се отпускат за политиката на сближаване, трябва да се насочат към развитие на секторите, на отраслите, където вече Европа има водеща роля и където тя трябва да стане световен лидер. Колеги, економическото, социално и териториално сближаване с инвестиции в стратегиращи области се е, е необходимо условие за гарантиране на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб.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 е, трябва да подчертаем, че местните регионални органи на власт трябва да сътрудничат за създаването на стратегии е, което трябва да се предвиди 70% от е, законодателството. Значението на европейската политика, нарастващото значение по отношение на сближаването, трябва да е задължително за всички държави членки. Е, местните и регионалните органи на власт трябва да бъдат консултирани в законодателни период, така че да прилагат по-добре, да използват принципите на по-добро законотворчество. Европейската комисия, държавите членки наистина имат тук да играят на основна роля. И наистина по-ефективно е прилагането на регионалната политика, за да се постигнат целите. Нуждаем се от общо определение за партньорството. Поискахме да се направят тези определения от е, Европейската комисия, така че е, с местните и регионални органи на власт да се създаде истинско партньорство. Ако се опрем на тези органи, вероятно и наистина ще е по-лесно да се определи тяхната роля при осъществяването на европейските програми за развитие на местно, регионално, трансгранично ниво. Не заради кризата, поради факта, че това е принцип на сближаване, който трябва да се прилага и за това трябва да е, насърчаваме е, развитието на това сътрудничество. За следващия етап трябва да бъдат изготвени общи мерки е, за всички държави членки, така че да се създадат допълнителни условия, за да се. Е, преодолеят всички пречки пред финансирането. Трябва дългосрочни политики да се изготвят, като се постави ударението на целите. Трябва да се подкрепят дейностите на местно и регионално равнище. При прилагането на програмите. По този начин ще можем да преодолеем грешките, допускани при обществените поръчки. Прекален контролна дейност трябва да се преодолее. Поискахме от комисията да изготви директиви за хармонизиране на дейността по финансовия надзор. Трябва да следим също така участието на а, частните компании да бъде възможно. А, естествено, трябва да можем да включим и средните и малки предприятия. Наистина отлична работа беше извършена а, заедно с членовете на комисията и това е гаранция че мерките е, ще бъдат включени в е, е, текста. Благодаря ви, госпожо депутата. Сега давам думата на комисаря. Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на Европейския парламент, Искам да благодаря на господин Лун и господин Манеско за техните доклади, които са много конструктивни и а, имат едно много положително отношение към регионалната политика. Тези доклади бяха изготвени в най-подходящия момент, като имаме предвид съществуващия дебат за бъдещата а, междурегионална политика. Е, края на януари, началото на февруари ще има форум свързан с политиката за сближаване. Регионалната политика е свързана с много инвестиции. Инвестиции в регионите, в хората, както и в областта на иновациите регионалната политика може да изиграе една голяма роля. 86 милиарда евро са предвидени, които да помогнат най-вече на малките и средни предприятия, за да повишат своята производителност, качеството на тяхното производство, на доставянето от тях услуги. И двамата докладчици имат право, че в бъдеще нашата стратегия трябва да бъде подобрена, да се въведе а, контрол, така че а, да бъдат разходвани правилни, правилно средствата от съответните фондове. Винаги казвам, и повтарям, че трябва да се фокусираме върху няколко приоритети, които са включени в стратегията до 2020 година. Трябва да се запази и гъвкавостта при изпълнението на ем, отделните приоритети в регионите. Сближаването е една много важна тема за мен. Тя заема централно място в моите приоритети Първостепенна задача за нас трябва да бъде да подобрим жизнения стандарт в тези региони и да дадем възможност на хората е, да имат по-добри перспективи в регионите, в които те са родени и израсли. така че да се достигне до едно общо европейско сближаване. Това е важно. Важни са тези теми, които споменах. Те трябва да вземат централно място в бъдещите ни дискусии и стратегии. Около 85% от европейците е, живеят в приградски условия, но в тази връзка е важно да не се прекъсва връзката между града и селото. Трябва да се използват съответните фондове, които да доведат до по-добро развитие на отделните региони и да няма съответно припокриване между отделните фондове за отделните видове приоритети. Трябва да се имат предвид природните географски особености на отделните региони. Това е една тема, с която се сблъскваме много често. Трябва да се занимаваме и с въпроса за демографското развитие в Европа. От една страна, има обезлюдяване на селските региони и от друга страна градовете са едно при... привлекателно място за все повече хора. Така че се получава много хора е, разполагат с много малко пространство за е, живеене. На тази тенденция може да се противодейства, като се инвестира в нова инфраструктура. Това ще е един много важен принос за насърчаване на растежа. Друго нещо, което беше споменато в доклада на госпожа Манес, Паско е въпросът свързан с партньорството и сътрудничеството. Да, важно е да има едно многостепенно управление, но тук искам да спомена, че е важно е, регионите да включат и локалните власти, локалните ам, региони. трябва локалните власти да бъдат взимани предвид, както и регионалните такива. Да, и съществуват конституционални рамки, които трябва да зачитаме, но трябва да се опитаме въз... да подкрепим възможно а, най-много заинтересовани страни, заинтересовани страни, участници, неправителствени организации и така нататък. Относно а, контрола. А, и за него бих искал да кажа нещо, но тъй като си превиших времето, ще спра до тук и искам да приветствам новият председател. Благодаря, господин комисарио. И сега Преминаваме към ораторите от името на политическите групи. Първо ще вземе думата за две, две минути господин Матула. От е, името на НП. E- Благодаря, господин председателю. Политиката на сближаване е една сред е сред най-успешните и важни политики в Европейския съюз след влизането на в сила на Лисабонския договор. Тази политика на сближаване заема много важно място и е нужно управление на всички нива. Трябва да се концентрираме върху времевите рамки и върху планирането и изработването на политика политиките, свързани с стратегията Европа до 2020 година. Доклада на Маненско подчертава ролята на е, локалните и регионални власти в контекста на политиката за сближаване. Докладът също показва, че това многостепенно управление трябва да бъде разпространено хоризонтално ниво. Това е едно необходимо условие за изчерпването на регионалния потенциал а, за економическо развитие. Трябва да се имат предвид, предвид особеностите и спецификите на регионалните и локални власти. Административните капацитети трябва да бъдат подобрени, но също така трябва да бъдат актуализирани финансовите инструменти. Ролята на регионите и на властите на регионално и локално ниво трябва да бъдат насочени към развитие на економиката в селските региони. В допълнение може да бъде доразвит един допълнителен потенциал – и да бъдат запазени местните особености. Има нужда от прозрачни процедури, които ще доведат до децентрализиране на отделните процедури. Това децентрализиране не е изпълнено успешно във всички държави членки. Трябва да се стремим към постигане на резултати. Искам да поздравя и двамата докладчици за техния принос за насърчаване и укрепване на политиката на сближаване. Благодаря от името на социал-демократите за две минути господин Кирилов. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на колегата Лухан на НЕСКО за великолепно свършената работа. Мисля, че всички сме съгласни, че а, политиката по сближаване има голяма роля за конкурентоспособността на европейските райони. Що се отнася до нейната продължителност и до добрите резултати, които евентуално те ще даде, трябва също така да има адекватни ресурси, а не да се дават по-малко пари, отколкото бяха дадени за досегашния период. Ние също така не искаме да създаваме допълнителна тежест за бенефициентите. Със сигурност бъдещето на тази политика ще зависи от решението, което ще вземем тук днес. Тя ще бъде много важна. За тази цел обаче ще трябва да разгледаме внимателно предложението на комисията. Някои от предложенията, например за въпросните предварителни условия, за европейската финансова помощ, за страните, които ще получат тази европейска финансова помощ, има нужда от допълнително разясняване. Политиката по сближаване за всички райони и трябва да ги подкрепи и не трябва да позволява те да страдат заради, примерно, някои недостатъци на националните правителства. Мисля, че с комисията вече стигнахме до съгласието, че трябва да се развие това ниво. Много е важно да не се замества думата сложност, комплексност с условност. И това в името на всички бенефициенти. За да имаме положителни резултати от тази политика, нека да позволим на всички региони да участват активно и да им позволим да поемат своето лидерство, да им дадем нужните ресурси, за да го направят, за да могат те да управляват регионите възможно най-ефективно. Благодаря. Благодаря, Евгений, казва председателя. А сега а, госпожа Манер. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчиците за отличния а, Заключните доклади, които те изготвиха, те поставят много важни основи за бъдещето развитие на кохезионната политика. Една функционираща кохезионна политика е много важна за развитието на конкурентоспособността. Както и комисарят каза, регионалната политика е една инвестиционна политика. В тази насока трябва да положим усилия. Трябва да се изправим пред предизвикателствата, свързани с постигането на целите от стратегията до 2020 година. В тази връзка трябва да се ам, предприемат мерки в областта на научно-изследователската и развойна дейност. Добре е да имаме е, една по-широка основа и по-широки рамки. Тук не става въпрос само за солидарност. Да, това е а, участие, солидарност, но кохезионната политика е свързана с голям обем финансиране за научно-изследователската дейност и иновациите. Така че е добре да се запазят средства за кохезионната политика в сегашния си вид или да станат повече, но не по-малко. Искам да подчертая, че факторите, с които се занимавам доклад, че са много важни. Ние трябва да се стремим към постигане на резултати. Госпожа Манеско, вашия доклад се концентрира върху един важен аспект на кохезионната политика. Как можем да развиваме една добра политика на всички нива? И имаме имахме някои неприятни резултати в миналото, свързано с процента на изпълнение на мерките. Трябва сериозно се занимаем а, с тези въпроси, да намерим разрешение на проблемите и смятам, че доклада на госпожа Манеско е, дава своя принос в тази насока. Благодаря госпожа Манер. От името на зелените господин Бесет. Мерси. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да се средоча изказването си върху доклада на господин Луан ние сме съгласни с господин Лухан поне по една точка, а именно политиката за регионално сближаване ще трябва да играят ключова роля в Европейския съюз за балансирано економическо развитие, което да бъде социално хармонично и екологично ефективно. Тоест, за да може в края на краищата в целия свят да, се постиг... да бъде конкурентоспособно това развитие. Искам да благодаря на господин Лухан за това, че прие някои от нашите изменения, в смисъл такъв, е, че е, се изтъква е, ключовото значение на устойчивото економическо развитие е, при малко потреба на въглерод и при спазване на, биоразнообразието. разнообразието. Но ние няма да можем да гласуваме за неговата резолюция, защото нейната визия за политиката за сближаване като инструмента за световна конкурентоспособност според нас остава прекалено тясно, прекалено ограничено и недостатъчно ние махаме две ключалки. От една страна докладчика почти изцяло така се осланя на количествени схеми, които се изразяват в инфраструктура като двигател за развитие. Е, защото колкото повече, толкова по-добре според него. Е, а, според нас е, това не е отговаря на днешното положение. Например, има 246 оперативни програми за научно-развойна дейност. Той се радва на това нещо, но не си задава въпроси по съдържанието на програмите. Хубаво е да се изследва нещо, но трябва да се види какво се изследва. И второто препятствие е, че в доклада докладчика няма ключови цели за развитието на обществото. Е, да, председателя е, прикамва докладчика да приключва. Е, няма и ясни ключови проекти. Ние искаме да има ясен избор, за да можем да е, се справим с предизвикателствата, които се изброяват в доклада. Избор на е, зелена економика, Green New Deal, защото според нас е, само той може да издигне Европейския съюз и регионите му нагоре. Благодаря ви, господин Бесе, казва господин председателя. А сега дам думата на господин Зиогру който ще даде думата на, на... А сега господин Енкориадис за година и половина, за минута и половина. Благодаря. Благодаря, господин председател. Всички доклади вървят в една посока, като стратегическите проекти на групите, които имат монопол в Европейския парламент и правителствата, които те обслужват. Господин председател, няма да има политика за сближаване в Европейския съюз, въпреки желанието да се използват те в интернет интерес на народите. Европейския съюз и неговото минало са белязани от две събития. Е, първо, дълбокия дисбаланс, който е една от характеристиките на рекапитализацията на развитието и на второ място, отпускането на кредити няма за цел да удовлетворява народите, а в интерес на капитала и на монополистични групировки в условията на публично-частно партньорство. Днес в условията на капиталистическа криза тази иллюзия за солидарност между народите се изоставя в полза на конкурентоспособността на капитала. Е, докладите и проектите на представителите на капитала за бъдещата политика на сближаване обслужват интересите на групировките, е, за по-добро положение на капиталистическите предприятия, вместо да се постигат целите на Европа 2020, за сметка на работническата класа. Капиталистическия модел за развитие не може да удовлетворява основни потребности като здравеопазване е, и образование. Ето защо е, Европейския съюз все повече и повече се отказва да изпълнява задълженията си, а би трябвало именно той да обслужва социалистическа економика възоснова основа на интересите на народите. Благодаря ви. Сега господин Колман от думата на Европа и демокрация. Благодаря, господин председател. Говоря от името на някои колеги. Както всички знаем, заедно с някои други фондове. Регионалните фондовете за регионално подпомагане в Европейския съюз са едни от най-големите и те подпомагат различни проекти повечето от които нямат нищо общо с е, английските дънакоплаци и това не допринася по никакъв начин за нас. Ние бихме искали тези фондове да се използват за други предназначения, а не за да се подпомагат някои компании, които всъщност си ги прибират парите в Източна Европа. Като си има предвид цялата тази измама и факта, че средствата от фондовете не се използват по предназначение, аз а, призовавам коалицията в Обединеното кралство да оттегли, да спре своята помощ за финансирането. Благодаря. Благодаря. А сега господин Шегеди, минута и половина. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Ситуацията с Унгария е много специална. Ако погледнете регионите, ще видите, че те са с отделни части. И ако разгледате историята, ще видите, че преди години тези райони са били едно цяло. Моята партия подкрепя, ние в нашата партия подкрепяме сътрудничеството между тези региони и бихме желали да се махнат тези бариери между отделните региони в Унгария. Искаме да имаме ясно финансиране, което да има ясна цел, примерно местните общности и хората там. Трябва да имаме е една цел на местно ниво, защото само така нашите цели са ефективни. И на такова ниво средствата, които се използват и тяхното призначение са много по-чувствителна и деликатна тема. Малките и средни предприятия трябва да бъдат включени в проектите, правилата трябва да бъдат упростени. Тези мерки са всъщност в обхвата на възможностите за промяна на Брюксел. Мисля, че обаче не трябва да забравяме регионите. Регионите също трябва да излязат на преден план. Те трябва да получават помощите, защото само така ще постигнем нова ера за регионите. Благодаря. Благодаря. А сега пристъпваме към индивидуалните оратори господин Обрехт. Дами и господа, малко европейски политики предизвиква толкова спорове, колкото регионалната. Политиката по сближаване е, е, се разглежда от някои като социалистическа политика пар екселанс, докато от други като капиталистическа. Някои смятат, че тя е справедлива, други смятат обратното, някои смятат, че тази политика иска да е, заличи разликите, други смятат, че увеличава конкурентоспособността. Аз е, трябва да кажа, че всъщност е, в тази политика няма никакво противоречие, защото в е, същността си тя е предназначена да осъществи сближаване между регионите на Европейския съюз, по-голяма социална справедливост и по-големи шансове за конкурентоспособност. Така че няма противоречие и двата доклада го заявяват. В двата доклада се посочват две важни обстоятелства не само по дебата ни днес, днес, но и по дебата за бъдещето на тази политика. И в двата доклада ударението се поставя основно върху партньорството. И аз се обръщам към господин комисаря. Замислете се за включването в договор за развитие. В този договор да се привиди условие, изискване към държавите членки, всяка държава членка да подготви преди подписването на договора всички приоритети и основни правила съвместно с общините и регионалните, регионално самоуправление. Защото по този начин ще може държавите членки да си поемат своя дял от политиката за сближаване. Господин Стабракакис има думата сега от свое име. Благодаря, господин комисар. Е, скъпи колеги, е, първо искам да благодаря и е, да поздравя госпожа Маринеско за това, че винаги е готова да приема предложенията на колегите по доклада й. Сега, нейният доклад, който в момента обсъждаме, е, е, заявява нещо ясно, че доброто управление е важно нещо, особено за политиката за сближаване, е, което се основава на съвместно управление и по-голямата част от властта всъщност е поверена на местните за органи на самоуправление. Предизвикателството е тази сложна система на управление и отговор е един единствен е, управление на няколко нива. Политиката за сближаване в петия доклад трябва да се прилага на няколко нива, хоризонтално и вертикално, защото това управление ще изиграе ключова роля за доброто прилагане на различни инициативи за регионално развитие, Радвам се от това, че процедурите се упростяват и че се подкрепят е, местните власти е, от страна на комисията, защото трябва да е, има сближаване между всички участници в този процес защото са напред комисията предвижда различни инициативи. Има проекти, които се съобразяват с различни проблеми, които прилагат тази политика е, и техническата помощ е, за организациите, е, които ще прилагат тази политика, различните инициативи за обучители, трейнърс, трябва да подкрепи участниците на местно ниво. Хармонизирането на правилата за кохезионните фондове ще е, позволи правилното управление на програмите. Благодаря. А сега госпожа Хоюсменова има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Само преди дни комисията гласува екшен плана на Дунавската стратегия. Затова ще погледна доклада на господин Лухан през призмата на това събитие още повече че в мотивите му е посочено че той има за цел да стимулира дебат за зависимостта и допълняемостта на мерките на европейско и национално равнище бих добавила и на регионално. докладът очертава рамка в която политиката на сближаване може да играе роля за подобряване на конкурентоспособността на съюза. в него не се визира изрично ролята на макрорегионите в този процес но анализът показва че точно такава рамка в умален модел вече представлява дунавската стратегия както и предхождащата я е балтийска. откривам припокриване на условията посочени в доклада с реалното им присъствие в дунавския екшън план. нещо повече тезите за повишаване на конкурентоспособността в доклада са основополагащи за стратегията. например в доклада се залага на изграждането на връзки с други територии. подчертава се че държавите членки трябва да подкрепят местно е ориентирания подход за формулиране и изпълнение на политиката на сближаване а всичко това са техниките на работа заложени в новата политика за дунавския макрорегион. аз адмирирам и тезата в доклада че е важно да продължи подкрепата преди всичко към изоставащите региони. така дунавската стратегия се явява като частен случай на доклада на господин лухан напълно в съответствие с изводите в него. сравнението което правя идва да покаже верния път на политиката на сближаване считам че тези принципи и начини на действие следва да са основа за политиката на сближаване през следващия програмен период включително и ориентираната към резултати местна политика чрез макрорегионите. благодаря ви. Благодаря, госпожо Хюсменова. За минута и половина госпожа благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за изготвянето на доклада за доброто управление. Благодаря за сътрудничеството и я поздравявам за отличния доклад. Този доклад е такъв доклад, който показва на комисията какво трябва да се случи през следващите години и най-вече в рамките на принципите за партньорството. Докладът казва, че трябва да бъдат включени местните и регионалните власти и нива. гражданското общество трябва да участва във всички фази на разходването на средствата от структурните и кохезионните фондове. Държавите членки трябва да се задължат да участва в едно партньорство. Партньорите трябва да са равнопоставени на администрацията и управлението. Това може да стане чрез финансирани обучение. Това означава, че партньорите ще имат шанс да участват при изготвянето и изпълнението на програмата. Това се отнася до сегашния период и до бъдещи периоди. Вярно е това, което каза господин, господин Олбрехт. Целите ще бъдат изпълнени, договор ще бъде изпълнен, ако всички партньори бъдат включени, ако се работи в рамките на партньорство. В противен случай има опасност от Европа на регионите да станем Европа на държавите членки. Нашата цел не е такава. Нашата цел е да се постигне регионално развитие, като се обхванат местните, регионалните власти и гражданското общество. Благодаря. Сега господин Господин Ферера, благодаря, господин председателю. Тази а, дискусия се провежда в много подходящ момент, а, защото различията между отделните региони се задълбочава. Това е обезпокояващо. А, това става не само в на фона на отделните държави членки, ами е, дори в рамките на една и съща държава членка. Кохезионната политика е, е повлиявана от е, различни принципи, свързани с макроекономически политики, свързани с ам, загуба на работни места, намеса на държавата в социалната политика економическата и монетарна политика, която се води в момента на европейско ниво, това води до а, обедняване и загуба на работни места. Кохезионната политика съдържа в себе си несъответствия и дисбаланс, който трябва да бъде премахнат е, и степента на економическо развитие в отделните части на Европейския съюз е различна има, водят се различни економики, на макроравнище, които водят до несъответствия. Добре е да се променят принципите за разпределяне на средствата от кохезионните фондове. Отделните капацитети на отделните държави членки трябва да бъдат използвани по подходящ начин, трябва да се мисли за опазването на околната среда, трябва да се засили участието на публичните власти. Това ще доведе до на добра кохезионна политика. Благодаря господин Скота за една минута. Благодаря, господин председател. Е, е, доклада е, на госпожа Манеско живо ме интересува, защото той играе ключова роля в политиката за сближаване. Защото политика, която предвижда разпределение на отговорностите на различни нива, тук се прилага и е, комисията е благоприятно разположена към местните органи за самоуправление и за това тази политика трябва да се подкрепя. И по този начин ще има координация на общностните програми. Партньорството трябва да се гарантира, като се основаваме на диалога между различните партньори. Регионалното сътрудничество трябва да бъде прозрачно. Всички трябва да участват еднакво. И за целта трябва да има правилно обучение за представителите на местното, местните органи на самоуправление, както и на регионалните. И комисията трябва финансово да ги подкрепи. И по този начин ще се уменят добри практики и ще има по-добро управление на кохезионните фондове. Господин Целер има думата за две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Първо искам да изкажа моето съжаление, че е, един такъв дебат за кохезионната политика е сложен едва към края на дневния ред и по този начин не се отдава значимото внимание на една важна тема като кохезионната политика. Необходимо е тази политика а, да бъде водена и за напред, защото тя в миналото е била много успешно изпълнявана в рамките на Европейския съюз. Елементите на кохезионната политика се отразяват непосредствено върху живота на нашите граждани. Също така тази политика довежда до развитие на научната и развойна дейност и иновациите в отделните региони. Освен дебатите, които водим за финанси и валута, трябва със същата интензивност да говорим за това от какво има нужда Европейския съюз, за да се окаже ем, подкрепа на регионите, за да ем, достигнат едно добро економическо и социално развитие. Ние имаме нужда от повече общи инициативи, има нужда от повече Европа и в тази насока ще ни помогне кохезионната политика. Кохезионната политика трябва да се насочи върху тези проекти, които Европа може да изведе на преден план. Трябва да се даде възможност на по-слабите да се присъединят към по-силните. Ето защо трябва да се запазят сегашните структури за постигането на целите и трябва обаче да има по-добро разпределяне на средствата, да речем върху транспортния сектор в отделните региони. В петия доклад за кохезионната политика се подчертава, че трябва фонда да бъде обвързан в стратегически рамки, така че да доведе до развитие на партньорство за развитие на иновациите и научните изследвания. Местните и регионални власти трябва да бъдат бъдат обвързани в този процес. По, по този начин председателя прекъсва оратора. По този начин ще се постигне едно многостепенно управление. Е, господин председател, още нещо искам да спомена. Господин Кълман напусна залата. Искам да подчертая, че Европейския е, съюз е един доброволен съюз от държави и ако някоя държава иска да напусне съюза, може да го направи. Аз съм на мнение, че е, гражданите на Англия, Северна Ирландия, Шотландия Уелс не искат това. Благодаря. Господин Галагър не е в залата. И така даваме думата на госпожа Мацони за две минути. Благодаря, господин Скъпи колеги, господин председател, господин представител на комисията. Ние полагаме основите на Европа за 2020 година и трябва да се справим с световни предизвикателства. Трябва да бъдем конкурентоспособни и това ще стане само ако и има единство в Европейския съюз. Политиката по сближаване с трите измерения и структурните фондове, председателя казва, а, имайте предвид, че имате преводачи. Ако искате превод, е, е, искам да ви помоля да говорите малко по-бавно. Да, е, ще забавя ритъма, казва изказващата се. А, да, мисълта ми беше, че политиката по сближаване и структурните фондове за точки, по които трябва да се съсредоточим трябва да има съкръщение на фондовете, за да имаме предвид финансовото положение, но ние видяхме, че до сега не можахме да приключим с бедността. Комисията по регионално развитие, е, чрез доклада Люхан, подчертава близките връзки, които съществуват е, и които посочват, че Европейския съюз ще бъде конкурентоспособен, ако се е, преодолеят различията в нивото на развитие на регионите. Искам да благодаря на докладчика, е, който е взел предвид моите предложения за данъчни улеснения за период не по-дълъг от 5 години. Това е, беше включено в резолюция от 2006 е, година. Това е един от начините за прилагане на политиката по сближаване, въпреки сложната процедура. Въпреки сложната процедура трябва да има е, по-строг контрол и е, чрез е, различни корекции тази политика по сближаване ще направи Европейския съюз по-конкурентоспособен. В доклада е, Лухан се казва, че трябва да се заложи на хоризонтално и вертикално е, партньорство, е, кофинансиране, ако кофинансирането е на лице, основните принципи трябва да са упростяване на процедурите и интегриран подход при използването на фондове рисковете, особено при преходен период и при период на трудности. Трябва да се подкрепя развитието, като се има предвид спецификата на отделните региони. В докладите се говори за иновация и инфраструктура и аз мисля, че този доклад е важен, е, защото е, дава възможност на всеки един от нас да е, има ясно очертан път пред себе си, за да отговори на въпросите, които съществуват в заглавието на доклада. Благодаря ви, казва председателя. Много ви моля, имайте предвид в бюрото на отдалните партии, че има писмени устен превод. И искам да кажа на пленарна зала, че тук пред мен има лампичка, която започва да свети и която ми казва, че преводачите не могат да гонят. И е по, мисля, че е, ще бъде много по-добре е, този мигач да ви свети на вас, е, за да знаете вие да не говорите прекалено бързо. Е, това би бил чудесен извод е, от работата на тази вечершната сесия. Е, ще предам това послание. Няма смисъл да ми мига мигача на мен. Важното е той да мига на тези, които говорят и те да го виждат. Сега за две минути давам думата на господин Тексиер. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря двамата докладчици за отличната работа, която те свършиха с, своите доклади. Те допринесоха за провеждането на една дискусия за кохезионната политика от 2014-2020 година. Сближаването е от голямо значение за Европейския съюз, но и за света като цяло можем да изградим една Европа, която е сполутена отвътре конкурентно способна навън. Местните и регионални власти трябва да участват в законодателната работа и да допринесат повече за развитието на политиката на, за сближаване. Местните и регионални власти трябва да бъдат включени в решенията за разходване на средствата по структурните фондове. Регионалните власти трябва да бъдат е включено и в решенията, свързани с изпълнението на отделните програми. Трябва да има една по-проста структура, свързана с структурната и кохезионната политика за времето след 2013 година. Голямо предимство дава договор от Лисабон, защото той доближава Европа до гражданите. И по този начин по-лесно могат да бъдат направени стъпки напред и да се стигне до едно истинско териториално сближаване. В момента има голяма пропаст между богатите и бедните региони. Трябва да се поеме по-голяма отговорност, трябва да има по-голямо участие така че да направим все повече и повече за развитието на Европа и да станем по-конкурентоспособни. -по -по господин Винклер за две минути. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз също искам да благодаря на двамата докладчици за успешната им работа и да благодаря за коментарите, които направи господин а, Хуан а, за принципите на кохезионната структура за годините след 2014 година и за това, че петията доклад в тази насока показва приоритетите, които ще си постави комисията в тази област. Както аз, така и докладчиците са на мнение, че кохезионната политика трябва да е обвързана в бъдеще с целите на стратегията е, до 2020 година, но от друга страна самите региони трябва да могат да си залагат своите приоритети. Не всички региони са еднакви и дори в рамките на държава членка регионите не са една, отделните региони не са еднакви. Трябва е, да има два-три приоритета, които да си поставят самите региони, но това не е достатъчно, защото те имат нужда от повече поле за действие, за да могат да инвестират е, в своята инфраструктура, в своето а, е, знание а да не да се ограничават в рамките само на няколко приоритета. В регионите трябва да бъде развивана регионалната политика, за която говори комисията. Обаче, ако не се даде поле е, за действие на отделните региони, това няма да е възможно. Принципа за партньорство трябва да бъде засилен и по този начин е, регионите ще придобият различно значение. Трябва да се даде значимото и на принципа за субсидиарност. В бъдеще комисията трябва да вземе предвид партньорството и политиките свързани за научни изследвания и иновации. Докладчика говори и за крайните региони, че те са слабо развити на тази тема не се обръща особено внимание в дискусията и особено когато става въпрос за регионите, които са бивши външни граници на Европейския съюз, например като <clears throat> провинцията, която идвам, а, Саксен. Благодаря, господин председател. Според информацията на Сметната палата от 2006-2007 за контрола над политиката по сближаване, всъщност този доклад е доста тревожен. Системата като цяло не работи добре и за 2006 година резултатите не са великолепни, както и за 2008. Така че Европейската комисия трябва да засили своята роля на контрол в тези области. Създаването на един наръчник за а, публичните, както и частните фирми – а също така и да, се раз... да стане ясно как да се прилага управлението на всички нива, мисля, че ще бъдат най-добрия начин да се подобри политиката на всички нива. Трябва да се засилят също така функциите и ролите на местните власти, особено откакто влезе в сила Лисабонския договор. Трябва да се засили сътрудничеството в а, граничните райони. Има много европейски държави, които имат такива региони, където има трансгранично сътрудничество или където би могло да има, например в области като туризъм, околна среда, селско стопанство и индустрия. И също така искам да благодаря на преводачите за това, че са толкова мили с нас. Благодаря, казва председателя. Вие говорихте много добре, нямаше никакъв проблем, за да бъдете преведени. А сега за две минути господин Козловски. Дякую, пани przewodniczący, пани komisarzu. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да кажа, че този доклад е много важен. Искам да поздравя докладчика, господин Лухан, за великолепно свършената работа. Политиката по сближаване трябва да бъде една от ключовете в Европейския съюз. Ролята и трябва да се увеличи за в бъдеще. Да разглеждана като хоризонтална политика, тя може да увеличи конкурентоспособността на европейските региони и да подсили Европейския съюз и неговата роля в световен план. Системата за прилагане на тази политика трябва да бъде гъвкава. Особено в един мулти, е, един модел на много нива. Трябва да се създадат да, регионални и национални центрове за тази политика и сътрудничество между тях да се засили. Аз лично а, бях между правите на регион с 200 000 души и съответно участвах в политиката за сближаване, както на принципа на централизиран, така и на принципа на децентрализиран регион. И е, следя близо програмата в това отношение 2007-2013. Именно за това мога да кажа със сигурност, че децентрализирания модел е много по-адаптиран за пълното използване на местния потенциал. Така че съм убеден, че целите могат да бъдат постигнати на европейско ниво, но начина по който ще се постигат тези цели трябва да бъде решен според нивото, за което той е най-добре адаптиран. И в този случай регионално и местно ниво. Много е важно също да се обвържат средствата, които са изразходвани с целите, които ще се осъществяват. Благодаря. И сега Скъпи колеги, всички записали се да се изкажат, е, вече взеха думата. Е, сега пристъпваме е, към процедурата по улавяне на погледа на председателя. Искам да ви кажа от сега. Изтече ли една минута, автоматично изключвам микрофона. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя колегата Лухан за неговата работа по изготвянето на този доклад. Това е един доклад, който е от голям голямо значение за Румъния. Според мен стратегията до 2020 година трябва да представи един план за устойчиво развитие. Ето защо е важно да бъдем представени навън, да покажем една по-ефективна работа същевременно в рамките на Европейския съюз. Една важна роля ще изиграе Увеличаването на конкурентоспособността на регионите. Относно финансирането на проектите за развитие са от голямо значение за моята страна. Румъния получава средства по тези фондове, както сега, така и за периода след 2013 година. Благодаря, госпожо Манческо. Фройдес има думата. Президент, комисарио, reconhecida que está a importância da política de coesão. Благодаря, господин председателю. Значението на кохезионната политика е от голямо значение за растежа и благоденствието, както и за балансираното развитие на регионите. Балансираното развитие на регионите е абсолютно необходимо за единия вътрешен пазар и за Съюза. Кохезионната политика е важна за постигането на целите от стратегията до 2020 година. кехозионната политика може да веде до това да бъдат създадени работни места, за това да функционира транспортната мрежа и така нататък. И в тази връзка не е допустимо а, комисията да си приписва успеха на, постигнат в отделните региони – и да заплашва онези региони, които ни не изпълняват макроекономическите условия и принципи. Благодаря, господин Авес, господин Рюби. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievērst mūsu uzmanību. Уважаеми господин председателю, искам да насоча вашето внимание върху това, че сближаването и социалните аспекти вървят ръка за ръка. Аз говоря с моите избиратели и се опитвам да им обясня, че а, ние взимаме решенията си внимателно, но как да им обясна, когато те казват, а, че живота им е станал по-лош след присъединяването към Европейския съюз. 34% от населението ам, живее на прага на бедността. Това, което виждам в тези доклади, не мога да го подкрепя, защото социалният аспект не играе голяма роля. Тук става въпрос за либерализиране на пазара и за конкурентоспособност, защото няма да помогнат на Литва. Господин Хеян. Благодаря, господин председателю. Искам да направя четири коментара, свързани с докладите. Когато економическите, социалните и териториалните ам, не Равности бъдат премахнати, тогава кохезионната политика ще има смисъл. Разбира се, трябва да има съответните финансови инструменти за реализиране на тези цели. На трето място трябва да бъде формулирана една альтернатива, защото ако нямаме альтернатива, по-добре да си мълчим. Аз идвам от източна Германия и тази политика е довела за економическото развитие в този е, регион. Обаче и след 2013 година имаме нужда от по-нататъчна финансова подкрепа, за да може да бъде запазен този, е, тази степен на економическо развитие. Господин Шон Кели. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да кажа, е, че е, върховни ирландски американски политици ще кажат, че чуждестранната политика е, е местна. Също се отнася и за Европейския съюз за развитието. Развитието трябва да бъде регионално. Искам да кажа, че успеха на тази политика в Ирландия е чудесен пример, защото ние успяхме да стигнем постигнем, да увеличим нашия брутния вътрешен продукт. И разбираме е, финансовите трудности в момента. Ние вървим напред. Ключовите аспекти за нас ще бъдат да се упрости процедурата и да се постави ударението върху резултатите, върху добавената стойност и да се опитаме да съкратим бюрокрацията и регулацията. Ние можем да попълваме в формуляри по цял ден в парламента, обаче това няма добавена стойност. Ако искаме, е, трябва да постигнем някакъв напредък и искам регионалната политика. Не се доизказа изказващия се. А, а, сега господин Миколашик има думата. Благодаря, господин председател. Политики съдружности, е, е... Политиката за сближаване е, е, всъщност е, се основава на е, правомощията на местните органи за самоуправление, защото най-добре знаят е, съответния регион и трябва да има реално партньорство между местните органи на самоуправление. Това изисква ясно определене на принципи за партньорство и по-активно участие в местната и регионална стратегия в европейската политика. Е, по-добра координация между отделните нива на контрол, по-голяма гъвкавост, по-прозрачни процедури, е, не само добро управление, но също така инструменти за подобряване на използването на фондовете и увеличение на участието. И е, с последен изказващ се, е, последно изказващ се. Е, сега давам думата на господин Хан, комисар, за да отговори от името на комисията е, по различните точки, които бяха споменати тук. Благодаря, господин председателю. Благодаря за този ангажиран интензивен е, дебат. Искам да използвам възможността и да кажа някои неща за финансовия контрол. Да, това е една важна е, тема. Това съм го казвал е, многократно, че ние трябва да опростим е, нещата, като имаме предвид че трябва да положим усилия да дадем възможност на малките и средни предприятия да се възползват от европейските фондове и да им и в бъдеще да им предлагаме едни по-простени процедури и една по-неотежняваща бюрокрация. не всичко, което се е, случва в рамките на един европейски проект, се изпълнява от европейската бюрокрация. Има бюрокрация и на национално ниво. Това е един съвместен проект на европейско и регионално, съответно национално ниво. Ето защо трябва да се постараем да създадем стандарти, но ние не можем да изключим националните норми и особености. Трябва да дадем дължимото и на ам, държавите членки, така че за всяка провинция, за всеки регион, където е възможно да се а, определят причините за забавяне на изпълнението на проекти. Това в повечето случаи не е свързано с финансови средства и с неизплащане на премии. И има други причини, които трябва да бъдат премахнати предварително, за да могат да бъдат изпълнявани проектите безпрепятствено. Това ще е в полза на всички. Тук става въпрос за условността. Искам да благодаря на депутатите за това, че те подчертаха партньорството като централна тема на дебата. Господин Олбрехт каза, че трябва да се насочат усилията към местното и регионално ниво. Нека да не забравяме, че държавите членки трябва да изпълняват правилно както европейското законодателство, така и своето национално законодателство. Трябва да не забравяме, че има и други участваше и страни, освен държавите членки. Това е комитета на регионите. Когато повече хора се занимават с планирането на отделните програми, то а, и много повече хора ще се идентифицират с изпълнението на тази програма. Благодаря на ам, групата на зелените, които се занимаха с въпроса за растежа. Има а, количествен и качествен растеж. Ние имаме нужда и от а, двете измерения. Когато става въпроса за научните изследвания. Тук става въпрос на първо място за качествения растеж. Ние сме си поставили целта да увеличим делът на възобновяемите източници на енергия. Тук стои въпросът как можем да спестим и да съхраним електроенергия, да я разходваме само когато имаме нужда а, от нея. Тук става въпрос за ефективност. Ефективност при а, генерирането на енергия. Ясно стана, че само тогава можем да постигнем целите си, когато имаме една регионална политика, която обхваща всички региони в Европа. И това беше спомената тук, че ако искаме да изпълним стратегията за Европа до 2020 година, това ще е възможно, само ако тази политика бъде ам, изпълнена в всички региони, като вземат предвид местните природни географски особености. Благодаря на докладчиците за плодотворната им работа. Благодаря, казва председателя. И сега двамата докладчици ще получат думата господин Лухан за две минути. Благодаря, господин председателю, господин комисарио. Искам да благодаря на всички колеги, които дадоха своя принос за изготвянето на този доклад, свързан с бъдещето на кохезионната политика. Искам да благодаря и на колегите, които внесоха своите изменения. В крайна сметка ние успяхме да постигнем един консенсус. Благодаря за високата оценка, която дадохте на доклада. Искам да подчертая това, което беше казано от комисията. Кохезионната политика е една политика свързана с инвестиране в самите региони и в хората. Тя трябва да бъде насочена към подобряване и повишаване на стандарта на живот във всички региони. Аз съм съгласен с казаното от комисаря. Готов съм да окажа съдействие. Ние също сме съгласни, че трябва да има инвестиции в инфраструктурата, за да се премахнат различията между отделните региони в рамките на Европейския съюз. Казаното от господин Бесе, ако беше прочел той доклада, щеше да забележи, че този доклад говори и за растежа от гледна точка на околната среда. Този доклад обхваща и този аспект. Също в моя е, доклад се говори и за зелена економика. Аз се надявам и вярвам, е, че доклада ще бъде подкрепен от мнозинството и е, бъдещето на хохезионната политика е на правилен път. Благодаря на господин Лухан. И сега втората Втория доклад, че госпожа Манеско за две мину... минути. Благодаря, господин председателю. Аз искам да благодаря на колегите ми за техния принос за техните изменения, така че да мога аз да изготвя този доклад. Благодаря за предложенията, за изказванията по време на дискусията тази вечер. Комисията за регионално развитие подкрепи чрез гласуване този доклад, а съответно и мерките, които са включени в доклада. Работният доклад беше изготвен, след като ние а, се консултирахме с комисията и а, комитета на регионите, както и с представители на отделните региони. Както и в началото на дебата, искам да кажа, че аз съм а, убедена, че комисията ще бъде е, решителна. Така че е, решенията и мерките, които формулирахме ние в регионалната комисия, да не останат само добро намерение, а да бъдат е, приложени на практика. През следващите месеци Европейския съюз ще трябва да изготви а, е, една по-точна е, стратегия, свързана с. А, политиката за сближаване в рамките на стратегията за Европа до 2020 година. Многостепенното управление е важно така, че да постигнем социал, социален напредък и економическо развитие. Благодаря на госпожа Манеско. И така приключихме с тази дискусия. Гласуването на този документ ще стане утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка. Това е докладът на Филип Жова. Става въпрос за влиянието на рекламите върху поведението на потребителите.